приложена е една и съща процедура спрямо датите за 2012-2013 година. Следващо съобщение. Господата Джо Хигинс и Алан Кели ме информираха в писмен вид за изтичането им на мандата като депутати в Европейския парламент след избирането им за депутати в Ирландския парламент. Европейския парламент приема тази информация в съответствие с член 7, параграф алинея 2